Uh, good morning, colleagues. Um, Добър ден, колеги. Започваме с първа точка на дневния ред. Има известни промени. Осма точка за разглеждане на измененията за фонда за вътрешна сигурност. Това ще бъде отложено до 24 януари. И в осма точка ще е, разгледаме измененията за създаването на Европейска мрежа на е, офицери за връзка по е, темата миграция. Точка 25. Гласуването за проект установище за съставане на инструмент за предприсъединителна помощ се отлага за 23 януари. Трета точка. Е гласуване за междуинституционални преговори и преговарящия екип за маркетинг и използвата на прекурсора за експлозиви ще бъде разгледана след 23-та. Ако не е възразявате, приемаме в този вид дневния ред. Сега приемаме и протоколите от заседанието от 31 август и 15 ноември. Езиковия профил, имайте предвид, че ще имате превод на всички езици, освен датски, хърватски и ирландски. Има и изменения по актове за делегиране. Е, така, извинете ме, но ще ви тормозя и с всички, цялата тази тематика за актовете по делегиране и изпълнение. На 9 януари парламентът е получил проекто решението за изпълнение и съответното приложение за спецификациите за качеството и използването на пръстови отпечатъци и изображения на лица за биометрично разпознаване в системата за вход и изток. Това е регламент 2017 2026 от 30 ноември за регистриране на входни и изходни данни и отказване на е, входни данни за граждани на трети е, страни в изпълнение на регламентите от Шенген 7-8. Е, Ще ви бъде съобщено за приемането на този акт на 11 януари и до 23 януари имате възможност да повдигнете възражения. Има и две проекто решения за, за приложенията, за изпълняване и оценка на регистрите на Европейската система за пътническа информация по член 73.3 и всички спецификации за техническите решения за свързване на централните точки за достъп към системата ETIAS – за събирането на данни от страните членки Европол с цел създаване на статистика за достъп до данните на ETIAS. Това е регламент 2018-1240. Основният законодателство е регламент 2018-1240 на Европейския парламент и съвета за създаване на система за пътническа информация ЕТИАС с изменения на съответните регламенти 1077, 515, 399, 1624 и 2226. Изпращането на тези актове по изпълнение ще бъде съобщено на всички членове на нашата комисия в бюлетина от 11 януари и ако искате да повдигате възражение, срокът е 22 януари. На 9 януари се получи проекто решение за съответна защита на лични данни от Япония. Основното законодателство е регламент 2016-679. Получаването на съответните актове за изпълнение ще ви бъде съобщено отново на 11 януари и ако искате да повдигнете възражения, това е, трябва да се случи до 23 януари. С което стигаме до първата основна точка за днес преди обед. Добре е дошъл на господин Мордио, заместник директор на Генерална дирекция вътрешни работи. Може би помните, че на 10 декември комисията се съгласи да започнем да дадем съгласие за споразумение с Албания – Господин Мурдил беше тук, за да ни представи преговорите. Много се радваме, че имаме възможност сега да чуем какво се е случило след това. Получихме и документ от комисията. Радваме се, че господин Мордио е тук при нас и ще ни представи темата, а след това ще дадем и думата на докладчиците е, във всяка на докладчика за Албания и бивша Югославска република Македония. Заповядайте, благодаря. За да поставим темата в контекст, защо правим всичко това – кризата с мигрантите 2015 и 2016 започнахме да работим с нашите западни партньори. Там имаше много сериозен натиск. Като Балканския коридор стана един от основните за влизане в Европейския съюз. Тогава Frontex се наложи да се е, намеси и да получи мандат. Те нямаха мандат за разполагане на гранична охрана в трети страни, което се отчете като пропуск. Затова 2015 предложихме да засилим разпоредбите за Frontex, именно с възможността да провеждат съвместни операции в трети страни, разбира се, с съгласието на тези трети страни. Това е фоновата информация на наш... за нашата работа. Поискахме е, от съвета да започне преговори като начало с бившата Югославска република Македония и след това във втория кръг с е, Албания, Черна гора, Босна и Херцеговина. И както сте наясно, е, преговорите с Македония и Албания е, свършиха доста бързо и е, сега добрата новина е, че преговорите с всички страни от Западните Балкани приключиха успешно. Ще ви представя накратко преговорите с Сърбия, Босна, Черна гора и Херцеговина. Разбира се, както ви обяви и председателят, пълното споразумение ще ви бъде предоставено, когато мине през всички съответни инстанции. Доста време бе отделено за преговорите. На края на септември постигнахме споразумение. Подписано е вече и комисията прие преди коледа предложение за решение на съвета да потвърди подписването и изключването на споразумението. След това, когато се приеме решението от съвета към края на януари, спор... Е, споразумението ще бъде подписано. Мисля, че съм ви уведомявал за основните трудности по време на преговорите. Две са. Първо, е, класически, как да наричаме Косово, там не може да има много полет на въображението. И после стандартната бележка, която прави препратка към резолюцията на ООН и е, мнението на Международния наказателен съд – а, също проблема с това, че Сърбия е, не, не беше склонна да а, предоставя имунитет, но в, в края на краищата се а, договорихме за понятието функционален имунитет, т.е. когато съответните служители са в работен режим. Те са защитени, но когато не са на работа, не са, имат имунитет, а когато не са, не. Разбира се, това не означава, че в момента, в който те изпълняват своите служебни задължения, съответните служители е, имат имунитет срещу съдебни преследвания в своята страна. В, с Косово бяха по-лесни е, преговорите, имаше доста дълъг момент на технически преговор, е, но текста вече е изчистен, е, мина през политическото ниво и а, настоящото споразумение се придържа доста близо до класическия модел – със съответните изисквания и включително за имунитет на служителите. Черна гора искаше единствено да има гаранции, че ако нещо, някакво нарушение извършено не е по време на изпълнение на служебните задължения, е, служители на Европейската агенция за гранична и брагова охрана ще трябва да се съгласуват съответните действия с техните институции. Бившата Югославска република Македония при тях имаше факта, че преди 20 години, когато служител на НАТО е причинил смъртта на техен гражданин, той е бил е, изваден от страната незабавно, така че те искаха уверение, че ако подобно нещо се случи, ще има възможност да бъдат екстрадирани тези лица обратно в страната. Следващите стъпки ние, ние се съгласихме, съгласихме се и с, с сходно искане на Черна гора. Босна и Херцеговина, там приключихме преговорите също преди коледа и сега се подписва текста. Основният проблем при Босна е, че те искаха по-разширено приложно поле, защото регламента за граничната и брегова охрана ограничава действията до границата на тези страни с Европейския съюз. А в Босна те искаха да, можат, да могат да действат и на границата с Херцеговина и Сърбия. Това за момента не е възможно. Ще се направи преглед на, раз, на регламента през септември и ще се предложи тази промяна, но за момента това законово не е възможно. Може да се търсят други средства за подкрепа, а не разполагане на екипи с изпълнителни правомощия. Доста сложни бяха преговорите с Босна. Те искаха много кратки срокове за решение на изпълнителния директор, дали едно нарушение е било изпълнено в хода на изпълнение на служебни задължения. Доколкото такъв, такова решение се взима само на базата на внимателен преглед на доказателства и обстоятелства, решихме, че е, трябва да формулираме необходимостта да бъде взето това решение достатъчно експедитивно, но без да се слагат срокове, защото съответните е, данни за подобни нарушения или престъпления трябва да бъдат огледани много внимателно. Тук е, също работихме спрямо текстовете на типовото споразумение ще ви е, даваме и допълнителна информация за процеса на формализиране и подписване на споразумението. Благодаря ви за толкова изчерпателната информация. Никой от докладчиците и докладчиците, докладчиците в сянка и докладчикът не присъстват в момента в залата. Биргит Сипо, госпожа Сържентини. Заповядайте, вие май се дадохте знак първа. Благодаря. Вие е, коментирахте, че се появяват отново и отново проблем, е, едни и същи въпроси, но така или иначе положението с охраната на границите в различните страни е различно. Имам следния въпрос. Европейската брегова и гранична охрана ще работи под инструкцията на тези трети страни или? Тук е, се налага да зададем въпроса какво ще се случи, ако има инструкции от тази страна, които противоречат с разпоредби на Европейския съюз. И още един въпрос механизмът за жалби. Мигрантите на границата запознати ли са със своите права и известени ли са за този механизъм за жалби, е, съобщено ли им е за него, има ли е, възможност трети е, страни, организации на гражданското общество да има достъп до този механизъм – т.е. да подавят сигнали и жалби, ако нещо не е наред с спазване на основните права. Госпожа Сържентини, аз лично съм скептична към за, относно действията на екипи на Европейската гранична брегова охрана в трети страни. Това е известно. А, нека да кажа следните проблеми. Когато бяхме в България, оглеждахме мисията на Frontex, ми направи впечатление, че имаше много тясно сътрудничество между българските охранители на границата и турските екипи. Те имаха много добра оборудване, хората от българската страна и е, така съобщаваха на турските си е, колеги, когато видят, е, че някой се приближава и беше много особено там, защото не е ясно защо хората наближаваха към граничната бръзда и когато има такъв случай, когато хора от трета национално се опитват да напуснат Турция, какви точно сигнали се подават от едната страна на другата? Та какъв вид сътрудничество може да има? Сега става дума когато става дума за сътрудничество между членове, е, екипи на членове на Европейския съюз, там е по-лесно, но какво точно се случва с хората, които се опитват да избягат при такива топли връзки между екипите от двете страни? Как точно ще се подкрепя също така тази охрана на границата с Сърбия и Черна гора и Босна? Мисля, че ако чух правилно. Ако тръгнем в тази посока, излиза, че започваме да играеме една роля, която и сме играли е, в края на 19 и 20 век, което нямаше, не е имало нищо общо с сътрудничество по границата, а по-скоро е подклаждало война. Та в никакъв случай не бих казала, че се възхищавам от факта, че ще играем сходна роля в момента. Защо считате, че първо тази страна има значение и, и, има желание да се осъществи подобно сътрудничество и защо ние смятаме, че е нормално то да бъде осъществено. Има ли други въпроси? Ако не, Саймън, давам ти думата. Благодаря. Може би ще започна с въпросите на госпожа Сипел. Как можем да сме сигурни, че ще бъдат защитени основните права? На първо място, вие се питате какво би станало, ако член на екипа получи заповед от командващия орган на държавата, в която работи, но тази команда е в разрез с европейското законодателство и нарушава основните права. Тук споразумението е много ясно. Ние сме заявили, че членовете на екипа са задължени да зачитат основните права и свободи при изпълнението на своите задачи. На второ място има ги по-общите споразумения, които позволяват теоретичното разгръщане, но има и оперативни планове – и едно от изискванията по оперативния план е именно да се разпишат разпоредби за зачитане на основните права, включително и защита на личните данни. Така че това го има и в споразумението за статута и в оперативните планове. Друг казус. Възможно е страна партньор системно да нарушава основните права или принципите за защита на данните. Когато това започне да се превръща в тенденция, споразумението е предвидило изпълнителният директор на агенцията да преустанови временно или постоянно действията. Попитахте и за механизма за обжалване. Трудно е да се каже наистина, че абсолютно всеки мигрант е запознат със своите права за обжалване. Мога само да кажа, че наистина споразумението вменява и на двете страни задължението да въведат механизъм за обжалване. В случая с партньорите от Западните Балкани – е много вероятно да се използва институцията на националния омбудсман или сходна на нея. Така че да може да се докладва. Агенцията също има своя механизъм за такива жалби. Има служител по основните права, както и консултативен форум. Преминавам към въпросите на госпожа Саргентини. Положението на българо-турската граница е малко по-различно. По-настоящем служителите на агенцията, които са на място там, нямат изпълнителни правомощия. Сътрудничеството в момента е оперативно сътрудничество, вие за това говорихте, между българските и турските гранични служители, докато служителите на агенцията, които са там, имат по-скоро подпомагаща функция. Не смятам, че имаме изисквания страните, с които сключваме такива споразумения, да имат определен стандарт в защитата на основните права. Случвало се е да имаме споразумение и с страни, където има сериозни проблеми. Няколко думи и за Босна. Това, което босненците казват е, че са подложени на натиск по границата с Хърватия, където има мигранти, тръгнали към Европейския съюз. От друга страна, Босна също има натиск на границата си с Сърбия, защото има хора, които се опитват незаконно да влязат от Сърбия в Босна, за да могат след това да пътуват за Европейския съюз. Босна ни уведоми, че също би искала да използва сили на Европейския съюз изпълнителни правомощия по своите външни граници – така те ще могат по-добре да контролират границите си и да упражнят холистичен подход. Както казах, правното основание на регламента не предвижда такова действие, но ние предлагаме при много внимателно описани обстоятелства, когато са дадени основни гаранции за зачитането на правата, да е възможно да се договаря и изпращане на служители по границите на трета страна. Но по-настоящем това не се предвижда. Иначе аз много добре разбирам защо босненците настояват за това от тяхна гледна точка – това е същото предизвикателство, ако не и по-голямо. Благодаря. Един бърз въпрос, ако обичате. Но защо би го направил Европейския съюз? Поред мен така нашата граница един вид се мести малко по-встрани към границата на трета страна. зависи как тълкувате целта на споразумението. Ако целта е да затворим херметически границите на Европейския съюз, то тогава няма да имаме и служители по границата между Босна и Хърватия. Но ако решим, че това споразумение има за цел да помага на партньорите при общите предизвикателства, при взаимно уважение – то ние би трябвало да се обръщаме с уважение към исканията на своите партньори. Благодаря. Ние можем да продължим традиционния спор с комисията, но ще спрем до тук. Благодаря, Саймън. Благодаря много и на екипа, който както винаги е изготвил една много изчерпателна презентация. Благодаря и за предоставения документ. Може би, колеги, трябва да ви кажа, че е, следващите три споразумения с Босна, Черна гора и Сърбия ще се разглеждат на заседанието на координаторите. Благодаря много, Саймън. Следващото представяне. Нека преминем към пета точка. Създаване на фонд обежище и миграция. На 12 юни комисията оповести предложение за регламент, който учредява този фонд. Това е една от секторните програми в рамката на междинната финансова рамка. Докладчика Госпожа Дали представи своя доклад на 27 ноември в комисията. Срокът за изменения беше 11 декември. Бяха получени 541 изменения. Разбира се, знам, че когато оповестя броя на измененията, винаги това се оказва погрешно. Сигурно те ще са малко повече но така или иначе съм много и тъй, Мириам, аз ще ти дам думата, след което имаме кратък дебат. Благодаря, господин председател. Добро утро на всички. Принципно трябва да кажа, че със всеки изминал ден виждаме колко е важно действието за законната миграция. Днес ние разглеждаме измененията. Благодаря на всички докладчици в Сянка за интереса им към тази тема. Съвсем на време разглеждаме вчера. Например, видяхме, че Малта реши да приеме хора, на които е отказан отказ в друга държава членка отказ за прием. 249 души също бяха прияти от Мата. Това е само един от случаите. Знаем какво се случваше и 2018 година. Това няма да е последния такъв случай. Виждат се огромните различия между тези държави членки, които спазват правата на човека и изпълняват своите задължения и други, които не се държат солидарно. Що се отнася до регламента за създаване на фонда, за мен е много важно да спомена всички тези събития и да обясня, че наше задължение като са законодатели е да настояваме държавите членки да направят повече – да проявят солидарност не само на думи, а и с дела. Бих искала да използвам възможността да кажа, че тук става дума не само за пари, а за подходящите политики. Когато хората рискуват живота си, включително и в Средиземноморието, виждаме, че решенията – не са на целия Европейски съюз, а адхок на отделни държави членки. И така стигам до принципа за солидарност, принцип, който е залегнал в ДФС и ДЕС. Принципът на солидарност означава споделяне на отговорността, както и на финансовите задължения – в моя проекто доклад съм включила и член 80 като правно основание на фонда. Радвам се, че има съгласие между партийните групи по този въпрос. Това е положителна стъпка. Надявам се парламентът да може да запази своята позиция и при преговорите с съвета. На второ място Мнозинството би искало този фонд да има като основен приоритет и интеграцията. Това отговаря и на съществуващия фонд. Ние всички трябва да имаме предвид какво каза комисията Либе за името на този фонд в връзка с регламента за общите разпоредби да се използва името Фонд обежище, миграция и интеграция. На трето място една малко по-сложна тема връзки с трети страни и участието им в фонда. Имаше много такива изменения, които са доста разнопосочни и тук ще трябва да се намери компромис. От една страна, фондът трябва да се използва най-вече за дейности в Европейския съюз, от друга страна трябва да има гъвкавост при разходите за трети страни, стига тези разходи да са в точно определени граници. Имаме и принципът на партньорство, отразен в измененията и на няколко политически групи. Тяхната позиция е сходна – Очаквам заедно с докладчиците в сянка да стигнем до правилната формулировка. На пето място има доста изменения по член 8 от предлагания регламент, по-конкретно по бюджета. Някои групи искат да обсъдим разпределението на фонда по национални програми. Според мен не е необходимо да променяме предлаганото разпределение от комисията – но се интересувам какви са мотивите на докладчиците в сянка. Предлагам някои минимални проценти по някои от целите на фонда. Това е едно от моите изменения. Това ще е важно като цялостен компромис по доклада. Ще трябва да намерим компромис – по фиксираните минимални проценти при разпределенията за националните органи, що се отнася до работата им по интеграцията. Имаше изменения в този дух. Ние доближаваме позициите си, искаме по-голяма прозрачност, наблюдение, оценка. Тук имаше доста изменения и по изпълнението на фонда – Освен това, сега държавите членки след средосрочния преглед би трябвало да получат 30%. Тук цифрата беше увеличена. Е, ще представя накрая компромисни изменения след работата с докладчиците в Сянка. Призовавам всички да ни подкрепят, това ще е една от най-спорните теми със съвета. Благодаря накрая на докладчиците в Сянка за тяхната работа и проявения интерес. Очаквам продължаването на нашата работа идната седмица в Страсбург. Надявам се да стигнем до компромиси. Благодаря. Вашето представяне беше като по учебник. Благодаря, Мириам. Докладчиците, всяка колегата Лена РСНП. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа Дали. Благодаря и за начина на работа. Той беше много приобщаващ. Вие чухте представенето. Следващата седмица имаме и заседание на докладчиците в Сянка. Надяваме се вече да има компромисни предложения. Благодаря на колегите за тези 700 изменения, които са представени. Виждате колко е важна темата и ангажираността. Съгласен съм с докладчика. Ефективната солидарност на държавите членки е много важна част от справенето с предизвикателствата. Радвам се, че солидарността и споделянето като цели на фонда се подкрепят от всички групи. Съгласни сме също така, че трябва да има подкрепа за законовата миграция, съобразно економическите и други нужди на държавите членки. Така ще има положително отражение. Ние трябва да го покажем. Името на фонда доста колеги искаха да го променят. Например, аз исках да се включи и формулировката връщания – защото според мен връщанията са важна част от политиката за обежище и миграция на Европейския съюз. И това е отразено в много от измененията, така че не виждам защо да не се включи и в името. Разбирам, че това е проблематично за някои групи, но имам много добро компромисно предложение да кажем, че този фонд ще се нарича с разширеното си название, което като абревиатура ще звучи Мириам. Надявам се докладчика да го приеме. По третите страни, да, няма да имаме строго регламентиране за финансирането на трети страни но не съм съгласен с измененията, които напълно ги изключват от регламента или пък обратното насочва този фонд изрично към тях. При убежището и миграцията има много страни, с които трябва да сътрудничим. Това са страните по происход или транзит – на мигрантите. Разбира се, тук инструментът за съседство и международно развитие също помага, но ние трябва да видим до каква степен можем да очакваме резултат през бъдещите 7 години. Ние не изключваме сътрудничеството с трети страни предварително – Миналият път също така говорихме за това, че фонда трябва да бъде гъвкав, за да отговаря на различните предизвикателства. Не подкрепяме минималните нива на разходи по отделните пера на фонда. Би трябвало той да се използва за актуалните нужди, възможно най-бързо – това са моите съображения, но очаквам дискусията днес и следващата седмица. Благодаря. Изчерпателно становище. Може би като че ли малко снисходително се изказахте за името на фонда, но може би така на мен ми се стори. Не беше ли? Може би не е било нарочно снисходително. Ще видим как ще реагира докладчицата. Поне аз така го изтълкувах. Благодаря много. Отлично. Следващия докладчик в сянка за ЕКАРЕ. Заповядайте. Благодаря, председателю. Благодаря и на нашата докладчица. Предложението за бюджет, убежище и миграция среща много бюджетни проблеми. Преди да ги одобрим, трябва да видим какво е решението за тях. Задаваме си въпроси и за стабилността в някои държави членки. От много години има масова миграция, намаляват поради което средствата мигрантите, които пристигат, пристигат по економически причини. Що се отнася до убежището, фондът трябва да функционира адекватно. Приоритетът за нашия бюджет трябва да бъде да се помага на хора, които наистина са мигранти. И тези хора които пък са мигранти по економически причини, трябва да бъдат върнати в народните си места. Нужно е да припомним също, че трябва да има интеграция, дори асимилация в държавите членки. Трябва да направим така, че нашите култури, нашето общество трябва да се попромени. Но това, в крайна сметка, е в ръцете на самия мигрант. Той е този, който трябва да се адаптира. Този бюджет трябва да бъде е, намален, но от друга страна е нужно и бързо връщане, за което са нужни средства. Особено на лицата, които идват в Съюза по економически причини в рамките на Европейския съюз трябва да има по-малко стимули за незаконната миграция, за да може да има сигурност и ред на за гражданите. Um, Докладчиците в сянка на Алде и Гуе не са тук. От зелените Ска Келър. Thank the... Благодаря, благодаря на докладчика за работата, за това, че ни включи случващото се. За моята група е изключително важно да има интеграция в името на фонда. Бе премахната думата преди се споменаваше тази интеграция, сега комисията казва, не, не, не, не е нужно и това ме прави подозрителна. Нужно е да се включи според мен. За нас е важно също така да се занимаем с дисбаланса в предложението на комисията. Много средства да отидат за връщания. Ако погледнем фонда и това, което трябва да се направи и да се финансира в цяла Европа, в отделните общности, там можем да наистина да окажем въздействие. Интеграцията по правен път също трябва да бъде подчертана. В европейското законодателство има възможности, но е нужно да бъде подсилено всичко това. И от наша гледна точка това трябва да се направи с този фонд. Направили сме изменения в този смисъл и очакваме да продължим да работим с другите докладчици и докладчицата. Much, Някой друг иска ли да се изкаже? Не. Благодаря, Мирием. Отново думата на теб за заключителни бележки. Благодаря. Не, не, извинявам се. Комисията първо, може би. Иска ли някой да се изкаже? Извинявайте. И след това, Мирием, извинявай. Um, as far as the Commission uh, uh is concerned, of course... Uh... От гледна точка на Европейската комисия ще направя една корекция като че ли не е разбрано добре какво сме имали предвид по това, кои приоритети ще финансираме. Анекс 1 е свързан с а, ключа към разпределянето. Там не е записано къде ще отиде финансирането. Основното предложение е финансирането да отиде към нуждите на държавите членки, които не са еднообразни. Тоест, да казвате, че приоритизираме или преместваме средства към връщания, не е вярно във всички случаи. Този индикатор за преразпределение залага критериите, които почиват върху такъв, такива национални суми, но не е записано по кой начин да се разходват средствата в самите тях. Държавите членки ще насочат финансирането там, където имат нужда. Що се относи до наименованието на фонда, нищо не сме крили, няма да има нужда съмнение, защо няма интеграция в него, защото има цялостен пакет обежище и миграция и интеграцията искахме по-цялостно да я включим и да посочим това и в инструмента Социален фонд Плюс, тъй като интеграцията е въпрос, който е свързан не само с миграцията и обежището. Според нас решихме, че не трябва да бъде споменат само в този фонд. Опитали сме се хоризонтално да го включим и в двата фонда, така че държавите членки да имат достъп в зависимост от нуждите си. Не разбирам логиката на последното, но може би докладчика може да ми помогне. Не разбирам. Първото пояснение го разбрах, но последното не. Давам думата на докладчика. Благодаря, председател. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка, както и на комисията. Дълго говорихме с комисията по този регламент, за този фонд, точно по този въпрос също. За нас, за мен, нека да кажа за мен, като докладчик в момента, не е достатъчно да се каже, че интеграцията е хоризонтален аспект на регламента. Аз твърдо вярвам, че трябва да се сложи повече ударението върху този момент. Това беше по този въпрос. Още от самото начало знаем, че това е много спорна тема. Знам, че ще има различни становища, но работата ми е, е да се направи добра позиция по нашия регламент. Някои държави членки са против основните елементи, но има и общи точки с други политически групи. аз наистина искам да прокараме законодателство, което включва всички аспекти. И накрая, благодаря на господин Ленес за предложението за това да се нарече това фонда Мириам. Мога да кажа обаче, че не съм толкова себевлюбена, самовлюбена. Докато съм докладчика на НП, каза, че АМИФ може би ще е добро име, а не АМФ на латиница. Надявам се да продължим да си сътрудничим през едните седмици. Right that, Jerome, anyway, the, the да, наистина може да се преразгледа името. Сега съвсем сериозно. Благодаря за усилената работа по тази тема. Благодаря на докладчиците в Сянка. Благодаря ви. И така, гласуването в Либе ще бъде на 29 януари. Благодаря на всички. Благодаря. Благодаря и на комисията. Преминаваме към шеста точка. Европейска гранична и брегова охрана. Измененията трябва да бъдат разгледани. Роберта Мецола, докладчик. Предложението получи около 1600 изменения. Давам думата на докладчика Робетата Мецола за Европейската гранична и брегова охрана. Благодаря. Добро утро, Клод. Отлични срещи имахме последните дни и седмици след представянето на проекто доклада през ноември Аз направих свои изменения, но отвъд тях сме получили 1500 изменения от колегите, от тази комисия, от други, към предложението на комисията за регламент за Европейската гранична и брегова охрана. ЕГБО. Много хора се интересуват от това. Работата не се е забавила. В момента преговаряме по компромисни изменения и политически, и, технически. А вече защото сме към края на мандата, нужно е да се приключи работа по него максимално бързо. Това е приоритетен фал за нашия парламент и ние третираме темата по този начин. Така, е, по измененията ще говоря тематично, като ги групирам. Най-голямата промяна, предложена от Европейската комисия, е създаването на корпус в самата агенция, който да е постоянен. Много изменения има по това. До 2020 година искат те да се създаде постоянен състав. Трудно ще стане това. Получихме също изменения за състава на този постоянен състав. Нужна е гъвкавост в състава но и потребностите на агенцията трябва да бъдат задоволени. Четвърта категория се предлага към тези постоянни е, служители. Това ще бъде група за бързо реагиране, бързо да бъде развръщана. Това е начин да се върви напред. Нужни са и други роли, които ще бъдат включени по-нататък. Трябва да се съсредоточим върху краткосрочни командирования за да не се окаже, че някои държави членки, особено малките такива, са под натиска да изпращат хора постоянно. След това трябва да се види как ще работят онези, които са постоянен състав и тези, които идват на кратки командировки или по-дълги такива. Нужно е обучение, нужно е също централизирана академия за гранична и брегова охрана. Трябва първо да се види обаче какви са потребностите от обучението. Амбициозните предложения винаги означават и по-голям бюджет. Ще означава, че и държавите членки ще трябва да имат повече обучители, които да изпратят. Принципът на субсидиарност и компетентностите на държавите членки не бива да бъдат нарушавани. Приветствам измененията, получени до момента които свързват възможността на агенцията да работи по собствена инициатива с съгласието на съответната държавата членка. Други предложения искат да се ограничат правомощията на постоянния състав. Нужни са гаранции, така щото изпълнителните правомощия да бъдат достатъчно ясно разписани, но и да не се пречи на операциите. Европейския парламент винаги е бил институцията, която иска зачитане на основните права във всички законодателни предложения. Направих изменения, които бяха подписани от други е, докладчици в сянка и съм ги включила в целия текст. Други депутати са направили същото. Мисля, че можем да подсилим гаранциите за основните права, които бяха направени време на първите преговори по ЕГБО. След това контролните центрове, които са включени на различни места. Искаме, или някои колеги искат да бъдат заличените. Казах това и на моите колеги. По-добре е да се почака, да се дефинира добре а, този термин, за да знаем дали да се споменават тези контролни центрове или пък да променим дефиницията на центровете, да ги слеем ли с упоменаването на така наречените hotspots или въобще всичко да изчезне от текста. И накрая още нещо. Участието на агенцията във връщания в трети страни. Не ми се иска агенцията да участва в дейности, които никога не са били позволявани в Съюза. Затова включих пет гаранции в проекто доклада си, които бяха подсилени от различни изменения и които добавят към тези гаранции за основните права. Така нещата ще са ясно разписани. Положението е много по-различно, отколкото бе преди две години. Сега имаме споразумения между агенциите и съседни страни. Смятам, че тези гаранции не подлежат на преговори за да сме сигурни, че връщанията спазват правата на човека. Знам, че сега много колеги ще изразят тревоги, свързани с това. Бъдена съм обаче, че може да намерим баланс. И отново бих искала да чуя какво мислите. Ще продължа да работя с докладчите в сянка, всички служители, за да имаме компромисни изменения, които да бъдат прияти от мнозинството политически групи. Благодаря. И аз ти благодаря. Много работа. Ако ще се гласува на 24-ти. Нека да чуем докладчиците в сянка за социалистите и демократи. Биргит, искаш ли да кажеш нещо? Не. Отсъства колегата. Преминаваме към докладчика в сянка на ЕКР, господин Вистисен. Първо искам да благодаря на докладчицата за извършената работа. Документа на комисията първо трябва да погледна. Обобщил съм всичко в пет точки. Нашата група смята, че тази агенция играе важна роля за гарантиране сигурността на Съюза. За това не смятаме, че тази агенция трябва Всъщност смятаме, че трябва да има допълнителни средства и хора. Постепенно увеличаване на кадрите е нужно наистина, тъй като държавите членки иначе трудно ще се справят. Да, мисля, че можем да приемем и това. На следващото място има много изменения, свързано с конкретното обучение на граничарите – ние смятаме в ЕКР, че е най-добре да се заложат минимални стандарти за държавите членки, а не да се създава Европейска агенция за обучение. Това не би било ресурсно ефективно и ефикасно и няма да се справим добре с задачата така. След това не сме против агенцията да се занимава с връщане. Има доста изменения, които вървят против това обаче – Искаме с докладчика да се намери добър модел, за да се работи и по връщанията, който да опазва правата на човека, а не агенцията да се откаже от връщания изобщо. На следващо място Знам, че има смесени чувства около това агенцията да предприема действие в трети страни. Нашата група не, че е против такива задачи, но трябва да се види какъв ще е мандата, каква ще е рамката за такива действия. И накрая, нещо, на което много държим, ако има промяна в политическото управление на агенцията, моята група смята, че изготвянето на политики от тази агенция трябва да е в ръцето на държавите членки и комисията не трябва да играе важна роля при изграждането на политиките. С удоволствие ще продължим преговорите с докладчиците в сянка и се надявам да получим добър компромис. Благодаря. Uh, Благодаря. Натали Гризберг от Алде. Благодаря, господин председател. За първи път се виждаме в новата година, затова най-добри пожелания на, за вас, господин председател, и за всички колеги, които все още не съм успяла да поздравя лично, устно. Благодаря на докладчиката госпожа Мицова. Много интензивна, важна и трудна работа. Това досие се радва на голяма е, внимание от е, страна на е, европейците също деликатна, твър... трудна е темата, има разногласия по доста неща и беше добре така да изслушаме уводните думи и готовността за търсене на компромиси, за да можем да излезем с един солиден текст, който да отговаря на нуждите на Европейския съюз. Нашата парламентарна група извърши доста работа, представяме ред изменения, които отговарят на нашата засилена амбиция, която моята група отдавна афишира, за удачна защита на шенгенското пространство за да може да консолидираме и инструмента за опазване на външните граници. Това носи печата на съвместната европейска дейност. Малко коментари в подробности. Първо, коментара за създаването на корпус. Нашата група е за това да има а, подобна институция с, примерно персонал от 2000, но смятаме, че не е възможно да се осъществи първоначалното предложение в момента. А, също така много важно за нас, за тези постоянни служители от е, европейско ниво, би следвало да работим по-скоро за е, приемане на първата категория от предложените, т.е. Е, служители на агенцията. В противен случай няма да има възможност да се провеждат основните принципи на дейността, която е предвидена. Да има повече европейско изменение. Това се отнася и за усилията или дейностите по обучение – подаваме изменения в е, смисъл за е, наблягане на това колко е важна агенцията в борбата с престъпността е, в общия контекст на политиката за миграция. Тук не следва да се извежда като основен въпроса за връщанията. Но по тази тема не, не малко колеги остават озадачени, меко казано, за това как се организират тези връщания от една трета страна в друга трета страна и каква ще е ролята на агенцията в такъв смисъл. Une réponse е, Очакваме да чуем и от комисията, и от правните служби е, за идеята за е, контролирани центрове, някакво понятие, което няма ясна дефиниция. Контролните центрове, извинете. И как точно е, се, се измерзва това понятие с е, така наречените hotspots. Е, тук са много неясни дефинициите. И в заключение ни се струва, че е много интересно да се прокара, да се приеме от докладчика и то по един солиден начин така, мерки за защита на личните данни. Това е в е, резюме е, нашата позиция, която се изразява в много изменения и смятаме, че ще работим в добър дух на сътрудничество. Благодаря, Натали. Докладчика Сенка от Гуе не е тук. Ска от Зелените, заповядай. Благодаря, благодаря на докладчика отново за много е, усилената работа. От наша е, страна не е чак толкова важно е, какъв е броя на служителите и в какви категории те спадат. Важното е какво правят и как първо дали правят изобщо нещо, защото когато искаме увеличение на служителите, трябва да е ясно, както каза и Натали, те трябва да имат и по съществена роля в борбата с трансграничната престъпност. Доста трудно е да се съчетаят тези неща. Сега Франтекст не може да възпрепятства търсещите обежище, така че е много важно да се реши какво ще правят и как ще го правят. Отново, гаранциите за спазване на основните права, те трябва да бъдат засилени, ако ще се засилва и ролята на Фронтекс. Така че е, това да е, е, е съпътствано също така и с увеличаване на ресурсите при тези засилени за тях задачи. Отново и аз бих поставила въпроса как, как точно ще функционират тези контролни центрове. Скептична съм за момента. Да видим. А, по отношение на връщанията, напълно споделям безпокойството на, на Натали за връщанията от трета страна към, така да се каже, четвърта страна защото не е възможно да следим какво се случва в Frontex. Е, ако се опита да прави това, е, ще бъде извън правомощията си, така че ние лично сме против това. Във всички случаи очакваме с удоволствие бъдещата работа с докладчика и докладчиците в сянка. Лора Ферара от Европа за свобода и пряка демокрация. Благодаря. Благодаря на докладчицата Роберта Мецола за извършената работа. Изключително тежка е тази работа, защото ни притискат сроковете и много важна тази тема. Аз лично, заедно с колегите Корао и още няколко, близо 109 изменения направихме. Това са изменения, които са насочени първо, за това да се премахне правото на инициатива у агенцията към държавите членки, защото смятаме, че те трябва да помага, тази агенция трябва да помага на държавата членка, когато тя поиска не обратното. Искаме да се премахне задължителния характер на препоръките към държава членка, които агенцията има право да направи след оценка на резултатите работата по външните граници на тази държава. Също така не трябва да има санкции, когато се прави а, проверка от агенцията дали се изпълняват а, тези препоръки. Също искаме намаляване на постоянния корпус а, от граничари на 500 човека като държавите членки доброволно да изпращат там служители. Искаме също промяна от Варшава на седалището на Реджо Калабрия в Южна Италия, тъй като това отговаря на логистични причини, много по-близо е до операциите, които се извършват Средиземноморието. Също така поискахме подкрепата на агенцията да бъде ограничена само до административна местна меса в решенията, които се правят от съответните държави членки. И накрая да се изключи възможността в контролните центрове да се прави разглеждане на искания за обежище по процедурата по границите. Тоест, може да се влезе, да влезе някой, който да поиска международна закрила по този път. Това са измененията. Ще работим, разбира се, за общо решение по изключително важната тема. Благодаря. Much, uh, Laura. Uh, Благодаря, Лора. С това изчерпахме изказванията на докладчиците в сянка. Има ли колеги други, които искат да се изкажат? Господин Леонтини. Тини. Грация, президенте. Соттолинио il lavoro svolto dalla... Благодаря, председателю. Благодаря на колегата Мецола за работата й. Много подробно е и сериозно. Темата за граничната и брегова охрана е изключително важна. Затова не искам да говоря по цялото предложение на Европейската комисия. Съгласен съм по принцип. Искам само да упомена моето изменение. Излязла съм с колегата Мусолини и Матера с това изменение. В моето изменение съм записал, че седалището на Европейската агенция за гранични брегова охрана трябва да бъде в Катания, тъй като този град е разположен в центъра на Средиземноморието, на стратегическа позиция, външната граница на Европейския съюз е изключително близко до Африка. Италия е една от държавите членки, която последните години всъщност направи най-голям принос, що се отнася до приемане на хора, както и спасяване на човешки живот в морето. Затова този избор ще има и много силна символична стойност. Това предложение обаче не трябва да бъде разглеждано като наказание за Варшава или за Полша. На тях трябва да се предложи нещо друго, сходно. Това е един избор, обаче, който се мотивира от географията и от съответната специфика на катания. Там се намира в момента регионалната специализирана група. В Катания живеят над 134 000 души и на нейна територия е третото по големина летище в Италия. Близо е до Валета, където е АЗО. Това ще помогне е, двете организации да си сътрудничат добре. Те се занимават, както знаете, с управление на настоящата миграционна криза. Иначе с удоволствие ще работя с докладчицата, за да има положително решение по тази тема. Благодаря. Okay, thanks. I'll just say to the rapporteur, we've got, we've got some time, so I just wondered... Имаме малко време, затова се питам дали да не можем да чуем от председателството. Е, има известни проблеми в съвета, цифрата 10 000. А пък и комисията, ако има какво да каже, да чуем от председателството какво се случва в съвета в момента. Има ли какво да ни кажете? Okay, good morning everybody. Um... Добре, благодаря. Добър ден на всички. Аз е, от е, председателството отговарям за това досие. Работя в постоянното представителство. Благодаря, че ни давате думата. Благодаря и за разясненията от е, членовете на вашата парламентарна комисия. Благодаря за техните позиции. Нека да започна с следното. Това да си е от е, ключов приоритет за нашето председателство и в такъв смисъл е, работим енергично в съвета, за да постигнем компромис. Както знаете, австрийското председателство предприе един частичен обобщен подход за сътрудничеството с трети страни. Разбирам, че вие още дискутирате тази тема, за да постигнете компромиси тук в парламента. Нашата цел е в съвета да получим мандат за преговори с парламента, възможно най-скоро, и в, да приключим с тематиката в настоящия мандат. Дискусиите в съвета имат за цел сега да се постигне компромис. Основен проблем е цифрата 10 000, изпълнителните правомощия и ключовите разпределения за страните членки. В близките седмици ще се спрем на тези въпроси и ще продължим, разбира се, и работа по останалите части на текста – ще, ви държ, ще държим парламента в течение и се надяваме да приключим досието възможно най-скоро. Знам, че всички искат да приключиме досието възможно най-скоро. Интересен е проблема с тази цифра 10 000. Министрите се събират на 23-ти. И там ще се постави отново този проблем – благодаря за ангажимента да ни информирате. И е необходимо действително да има такава степен на сътрудничество, за да се приключи с това досие в предвидените срокове. Комисията има ли какво да коментира? госпожо докладчик. Да, и аз искам да чуя какво има да каже комисията. Благодаря. Ние искаме да е, благодарим на докладчика, докладчиците в Сянка за всички усилия, които полагат по работата по досието. Комисията също счита, че е много важно да се осъществи максимален напредък. Доста въпроси имаме по различни моменти. Очакваме вашите изменения, за да можем да ги анализираме по отношение на спазването на основните права. Ще очакваме вашите предложения, на които гледаме с благосклонно око. По отношение на засилените правомощия на агенцията в борбата с престъпността, много интересен момент. Естествено, трябва да е сигурно, че не се получава конфликт с, друг, с правомощията на другата агенция в това отношение, което е Европол. Трябва да има баланс. И за момента това са моите два коментара. Благодаря за усилията. Okay, um, so thank you very much. Can I just return to the rapporteur, uh, Mrs. Metzola? Thank you. Благодаря. Сега давам думата отново на доклад... госпожа докладчиката в сянка, госпожа Мецо. Така, кратичко, не, не се разпростирайте. В рамките на разумното. Не на всички бих казал това. Благодаря. Благодаря на всички, които се из, е, така изразиха положително отношение към моята работа. Ще продължим да работим по определени моменти. Имаме разногласия в е, позицията, но имаме и желание да постигнем споразумение. Коментарите, които чух от колегите, е, е че те са наясно, че темата е с повишен приоритет. Е, чухме намерението на румънското председателство да приключи с темата по време на своето 6-месечно председателство и искам отново да изкажа своят ангажимент и, и готовност като парламент да работим с съвета, за да постигнем съгласие. Комисията бихме искали да чуем е, техния коментар за е, центровете за контрол. Чухме и положителните отношения на комисията за нашите предложения за основните права. Искам да помислим малко повече и за това дали е възможно в е, текста да се включат разяснение за това какво имаме предвид, е, че агенцията трябва да има по-голяма роля в борбата с организираната престъпност. Е, чухме коментара на комисията, че трябва да се съобразяваме с е, задачите на други институции и агенции. Да, но трябва да заявим достатъчно ясно, че настоящата агенция има своята роля в тази материя. А пък вече на място нещата трябва да бъдат изчистени. Коментарите на ЕКР е по отношение на обучението трябва да помислиме как да ги отразим в нашата работа по компромисния текст. Коментарите за връщането в трети страни, които работ... се случва извън европейската рамка. Може би можем да помислим как ще работим с страни, които имат вече споразумения за сътрудничество с Европейския съюз. Там можем да разпишем някои допълнителни клаузи по отношение на връщанията. Така, сега ми хрумват подобно предложение. Ако обаче става дума за страни, с които до сега не сме имали взаимоотношения, което е различно от работата на агенцията с страни, които тя вече е работила, там трябва да помислим какво сътрудничество може да се търси ако, разбира се, съответната страна е склонна да го прави в спазване на всички разпоредби. Върховният комисариат за бежанците също може да бъде ангажиран. Знам, че има разногласия, но ще продължим да работим, особено по тематиката е, центрове за контрол и контролни центрове. Искаме да чуем от комисията какво имат предвид, на какво правно основание издигат подобно предложение. Благодаря и благодаря на всички колеги. Благодаря. Както казах, Ще видим дали на 24 ще влезе в Ливе. Благодаря и на докладчика, и на докладчиците в Сянка. Благодаря на всички колеги. И сега преминаваме към седма точка. Създаване на визов кодекс на общността. Трябва да чуем какво се случи на първия триалог на 13 декември. Докладчих е Хуан Фернандо Лопес Агилар. Имаш думата, заповядай. Благодаря ти, Клод. Благодаря и за възможността да доразвием размяната на мнения по това докъде сме стигнали с това досие на първо място – Нека кажа какъв е резултатът от първите три страни преговори по визовия кодекс. Те се проведоха на 13 декември пленарното заседание в Страсбург. Това беше първи триалог още в рамките на австрийското председателство – Е, за да стигнем до този резултат, трябваше да работим усилено, за да се съобразим с вътрешни и външни срокове. Това не беше лесно. Особено за нашите служители, на които още веднъж искам да благодаря. Но сега имаме нови срокове – тъй като наближава края на мандата. Ако искаме визов кодекс, одобрен от настоящия мандат, трябва да стигнем до съгласие на 28 януари. Това е последният планиран триалог. Това не е невъзможно. но трябва да се случи, ако искаме одобрение от Корепер на 6 февруари и гласуване в Либе на 7 февруари или на сесията на 18-19, за да използваме пленарното заседание през март, първото пленарно в зависимост от дневния ред. Дневният ред вече е замислен, като са предвидени всички тези заседания, които се случват почти ежедневно. Виждате, че се работи много усилено и ние трябва да сме прагматично настроени, като не се отклоняваме от позицията прията на пленарното заседание на парламента през декември. Това и посланието необходимо да се изпрати към съвета ако искаме да приключим успешно работата по визовия кодекс в рамките на нашия мандат. Разбира се, трябва да сме готови и за компромиси. Необходимо е при червените линии да сме много внимателни и да проявим готовност за размяна на мнения със съвета, за да стигнем до баланса. Накрая Ясно е, че ние имахме много заседания. Темата се разгледа и на пленарното заседание. Имаше различни изслушвания, семинари с заинтересовани групи. Те изразиха своите тревоги по визовия кодекс – Опитаха се да привлекат вниманието на Европейския парламент. Със сигурност всички искат работата най-сетне да приключи. Ще се опитаме да поддържаме темпото, така че да стигнем до успешен край на преговорите. Следващия триалог е предвиден за Страсбург на 17 януари. Аз съм уверен, че с подкрепата на докладчиците в Сянка ще успеем. Благодаря. Ребека е докладчик Сянка от НП. Искате ли да кажете нещо? Бекер, извинете. Благодаря, господин председател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 по въпроса за привръзката с реадмисията трябва да се предвидят и санкции. По-настоящем имаме ясно решение в това отношение. Докладчикът, разбира се, е водещ при преговорите. Мисля, че от страна на съвета също има позиция и е ясно, че аз няма да застана срещу докладчика при този триалог. Благодаря ви, господин Бекер. Господин Допре от името на Алде. Благодаря, господин председател. На първо място искам да благодаря и да поздравя нашия докладчик, господин Лопес Агилар, за това, че винаги беше готов да работи и да разговаряме като докладчици и в сянка. Ето вчера имахме заседание и мисля, че то беше много положително, много конструктивно. Целта е да се направи всичко възможно, за да стигнем до одобрение преди края на мандата. Смятаме, че това е политически императив, тъй да се каже – По съдържанието на предложението ми се струва, че ние не сме обсъдили достатъчно червените си линии, но вчера говорихме по-скоро за ясните си предпочитания, така че докладчикът е запознат с тях. Би трябвало всички държави членки да направят необходимото да имат споразумения с други държави членки или да организират работата в консулствата, вместо да се обърнат автоматично към някои от частните дружества. Мисля, че това е много важно като структура на обществено присъствие. При реадмисията и отказа за реадмисия смятаме, че тук би трябвало да има последици за държавите членки, които не изпълняват предвиденото по реадмисията. От друга страна, тези санкции ще ги плащат гражданите, затова ние предлагаме съображение, съгласно което ръководителите на тези държави да бъдат наказвани. Това е нашето предпочитание, но ние разбира се сме готови да обсъждаме компромиса с съвета и имаме пълно доверие на своя докладчик. Благодаря. Благодаря ти, Жерар. Мари Кристин от името на Гое. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика и всички докладчици в сянка, целият екип, който работи по това досие, защото ние от много дълго време работим по него, работата е огромна. Съжалявам, че ще трябва бързо да я приключим в контекста на преговорите с съвета. Същевременно искам да напомня някои от червените линии, които имахме. На първо място не бива да се забравя, че визовият кодекс е разработен за тези, които пребивават за кратко на територията на Европейския съюз. Това са най-вече туристи и хора от бизнеса. Следователно, ограниченията в този текст ще се отнасят до милиони издадени визи и милиони хора, които ежедневно пътуват до Европейския съюз. Струва ми се, че не използваме добри инструменти, за да стигнем до желания резултат. Визовия кодекс се използва в борбата с незаконната миграция – което за мен е малко странна цел. Но моята група тук е в мълцинствено мълцинствена позиция, само исках да го отбележа. Много говорихме също така за разходите за визи и това, което се плаща и за непълнолетните лица – Говорихме и за всички улеснения, които са предвидени за културен и университетски обмен, както и обмен в областта на спорта. Аз говоря само за културен обмен, не говоря за тези, които идват в нашите страни, за да продължат образованието си. Принципно Ние сме против привръзката за реадмисията. Това, което обясни господин Добре, обаче ни се струва приемлив компромис. Иначе би било много лошо, ако гражданите в крайна сметка трябва да плащат за политиката на правителството им за реадмисията. Имам и една друга тревога. Аз съм съгласна с господин Дюпре. Виждам, че нееднократно се съгласявам с него. Притеснителна тенденция, казва председателя. Забравих какво исках да кажа. oui exactement merci sur la question de donner la priorité je savais quand on est d'accord c'est tellement rare que sait tout de suite sur la question de la Да, да, исках да се спра на приоритета за обществените институции, те да се използват за издаването на визи, както се каза защото прибягването до частни структури означава увеличаване на разходите. Ние трябва да предвидим това. И още нещо, по което сме съгласни с господин Дупре. Възможността да се поддържа издаване на визите на границата мисля, че би било много лошо, ако се премахнат всички възможности визите да бъдат издавани на границата. Това мисля, че е червена линия, която ще се приеме от съвета. Благодаря ви, Мари Кристин. Исках да добавя, че това е изключително важно постижение. Ако успеем да приключим работата до края на мандата. Следователно би трябвало тези последни битки да станат по-видими – Затова ние не трябва да разглеждаме темата само като техническа. Разбира се, има много технически въпроси, но тук има и политически решения. И за това би трябвало нашата комисия и вие, господин председател, да направите темата политически много важна, така че съвета да се види принуден да се съгласи. поне малко ще успеем тогава да отнемем от строгостта на това, което се случва по-настоящем, тъй като хората просто нямат законови пътища за кандидатстване за убежище. Видяхме го и вчера по новините – Ние бяхме в Мелия, срещнахме се с хора. Ето, помня едно египетско семейство, което беше разделено, тъй като от мароканска страна са казали, че майката и детето могат да минат, другите ще останат от другата страна. И те всъщност бяха принудени да дойдат в Мелия, защото нямаха друг избор нямаха хуманитарна виза или нещо друго. Говоря за сирийско семейство, дошло от Египет. Така че ние трябва да договорим поне минимума. Обръщам се към Хуан Фернандо и всички докладчици в сянка. Трябва наистина да ги подкрепим и да направим тяхната работа политически важна. Благодаря. Благодаря ви. Благодаря. Това, което вие и докладчиците в Сянка казаха, беше много интересно. Искате ли да отговорите накратко? Само да благодаря за изказванията. Ставаше дума само за това да докладвам докъде сме стигнали и колко много ни притиска графика. Ние имаме само 20 дни за приключване на триалога. Има шанс с положително гласуване в пленарна зала през март. Но най-вече благодаря и на служителите, благодаря на всички докладчици в Сянка и на Ана Гомеш за коментара. Наистина става дума за битка, която се води твърде дълго време, години наред, още откакто комисията пое инициативата – затова си има причина. Всяка тема е била обсъждана и технически, и политически. Многократните визии, задължителното представене, някои от големите държави членки са против и връзката с редмисията. Но стигнахме до разумен баланс с приятите изменения след гласуването през декември. Сега трябва да си свършим работата. Благодаря за готовността, желанието, гъвкавостта, готовността за компромиси с съвета, така че наистина да подобрим баланса, като се водим от идеята, че наистина Идеята за хуманитарните визи беше много важна. Тя всъщност води до край законовия път за тези, които бягат в Средиземноморието. Така можем да спасим наистина техния живот и да имаме статут, който да отговаря на ценностите. Ценности, които защитаваме. Благодаря. Много ви благодаря. Благодаря много на всички колеги. Преминаваме нататък, тъй като виждам, че докладчикът влиза в залата. Следващата точка, осма точка, Европейска мрежа на служителите за връзка по имиграцията. Разглеждане на измененията. А, докладчикът излиза от залата.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 Искам да използвам възможността да спомена служителите, защото, както и Хуан Фернандо го направи, защото имахме различни тристранни преговори. Сега, по време на румънското председателство, имаме само няколко месеца. Наистина с много високо качество работят и членовете на комисията, и служителите. И тук нищо не преувеличавам. Аз разполагам и с статистика, която може да го докаже. Ако някой иска да успори това, имаме доказателства. Наистина много високо качество на работа. Благодаря ти, Хуан Фернандо. Всичко, което чухме, беше много ясно. Сега преминаваме към друго досие, което е също така сложно Европейската мрежа на служителите за връзка в иммиграцията 107 изменения. Докладчик е Сесил Кенге. Тя ще представи измененията. Готова ли си, Сесил? Заповядай. Благодаря ти, Клод. Искам да благодаря също и на докладчиците в Сянка за това, че допринесоха към текста на моя доклад. Както преди малко каза, 177 са измененията, които са представени от политическите групи. По тях вече работим, вече няколко седмици на техническо ниво. Моето намерение е да предложа на докладчиците Сянка един текст, който да обобщава нашите становища, да бъде на висотата на техните очаквания и който допринася да се създаде е, един служител за връзка, който да може ефикасно да работи по приоритетите на Европейския съюз. Започвам с не толкова спорните моменти, трябва да кажа, че има общо становище на групите по някои елементи, като например определението на такъв служител за връзка, както и функциите на управителния комитет и участието на Европейския парламент. Остават обаче още неразрешени проблеми, що се отнася до функциите на тези служители, например. В този смисъл искам ясно да кажа, че има е, нещо основно. Да, от една страна тези служители за връзка не са алтер его на, функци... на служителите на държавите членки, които наблюдават хуманитарни дейности в трети страни. Това е така. От друга страна е вярно също, че те не заместват и съдебните органи на държавите членки, що се отнася до репатрирането. Смятам, че е важно да се каже, че този служител трябва в рамките на своите конкретни компетентности да предоставя информация за хуманитарната ситуация в държавата домакин, включително центровете за лишаване от свобода. Предвидени са различни елементи в трети член, четвърта линея. Служителите за връзка могат да предоставят подкрепа не само за дейността по връщане, колкото и що се отнася до вър... събирането на семейства и наблюдаването на репатрирани лица. Благодаря на колегите докладчици в Цянка. С удоволствие ще работя с комисията, съвета, за да може да бъде прието това предложение. Благодаря. Thank you very much, Cecile. Um, благодаря ти, Сесил. Имаме много докладчици в сянка, но не зная дали са тук. Докладчика сянка на НП не е тук. Натали, искаш ли? Не. Роберто, ти ли искаш? От името на Мусолини. Да, ме няма значение. Не, не, не, Роберта, дай първо ти. Благодаря, председателю. Аз замествам Алесандра Мусолини, която не може да присъства. Тя смята, че тези служители трябва да са полезни и да има една рационална миграционна политика. За тази цел тя смята, че риска като на работата им в трети страни се дублира а, с а, съответни агенции на Съюза. И това трябва да се избегне. Нашите изменения искат да направят така, че националните европейски сили, които си сътрудничат с трети страни в сферата на миграцията, да работят заедно ефикасно, за да не се губят финансови и човешки ресурси. НП смята, че тези служители могат да дадат допълнителна подкрепа, що се отнася до връщане и репатриране. Те често имат пряка връзка с органите на властта в трети страни и това трябва да се използва, за да може политиката за връщане на Съюза да бъде по-ефикасна и ефективно от настоящото и положение. Съгласни сме с докладчицата, че общо определение на служител за връзки трябва да бъде изчистено, защото има много други такива служители и това може да подсили е, ролята им. Поради тази причина НП излезе с едно предложение, което обединява трите различни дефиниции на такива служители за връзка, предложени от Европейската комисия. Те обаче трябва да получават своите инструкции от органа, който ги е изпратил. Намаляването на програмата, извинете, на срока за програмата, не трябва да бъде срока две години, а една. Т.е. препоръчваме намаляване на такъв срок. И в заключение Госпожа Мусолини казва, че нашата група с удоволствие ще продължи да работи конструктивно. You, Roberta, and, uh, Благодаря. От името на Алде, Натали. Благодаря. Сега аз трябва да кажа, че моята група също се радва, че има напредък и се срещаме и работим по тези служители за връзка. Благодарим на колегата Сасил Кенге за конструктивната и работа по това деликатно досие. Ние сме излезли с много изменения, е, ще продължим да работим по тях. Голямата част те са много добре включени в компромисните изменения. Основните цели за моята група са следните. Първо да има позиция на парламента, която да спазва основните права – това се подчерта и от колегите. Особено, що се отнася до мигрантите. И тук трябва да подчертая малолетните и непълнолетните, особено предружените, но и придружените. Там имаме е, ясна отговорност. Голяма част от нещата са включени в компромисите особено, що се отнася до защитата на уязвимите лица. На второ място, съвсем кратко, по отношение на ефективността, в този файл се говори за различни видове служители за връзка и техните задачи са за връзка с онези, които ги... с това какво е обучението им, какъв е опитът им. И трябва да се внимава в този смисъл. Един служител за връзка, който идва от полицията, не трябва да се занимава с, с задачи, които нямат особена връзка с тази тематика или пък да бъде изпратен да работи в друга сфера, а не, примерно, по сигурността. Не мисля, че ще се случи, де, но Не трябва да има и дублиране на обучения. Особено обученията, организирани от е, граничната и брегова охрана. Или пък от бъдещата Европейска агенция за обежище. Това е най-общо. Имаме предстоящи заседания по тази тема. Темите, които ще обсъдим, са повече политически, не технически. В едната седмица ще продължим да работим по темата. Моята група много държи на това досие. Благодаря ти, Натали. Извинете, господин Дюрек, не сте записан като докладчик в сянка, но заповядайте от името на ЕКАРЕ. My oczywiście poprzemy е, wszystkie działania, które... Благодаря. Разбира се, че подкрепяме всички действия, които са насочени към ефективната защита на нашите граници, както и борбата с незаконната миграция. Но ние в нашата група изразяваме безпокойство за част от измененията, които се използват за да се насърчи миграцията – и да се използва за такава миграция принципа на събиране на семействата по един неразумен начин. Увеличаването на миграцията ще наруши правата на най-нуждаещите се. Защото такова едно увеличение ще разтревожи хората и въобще ще ги настрои срещу миграцията. Така че трябва да се внимава да не се допуска увеличаване на миграцията. За нас нашите изменения са изключително важни. Трябва да се насърчат Трябва да се насърчават държавите да защитават своите граници, а не обратното. Има натиск от други страни, които може да се опитат да принуди държави членки да се откажат от законните си задължения. Не искаме тези служители за връзка да се превръщат в агитатори за миграцията и да защитават мигрантите пред националните граничари. Те трябва да подкрепят държавите членки, а да не да пречат на граничарите. Подкрепата ни за този документ ще зависи от това дали позицията ни се взема предвид надлежно. Искам да ви припомня обаче, че не става дума за политически спор или избор между отделни политики. Не, става дума за защита на гражданите и създаване на среда и условия, които ще дадат възможност на онези, които имат нужда да влязат по законен път в Съюза. Мари Кристин Врежа от името на Гоем. И аз искам да благодаря на Сесил, подобно на преждеговорившите. Изключително много работа е извършила и аз виждам своите идеи в нейното предложение, както и компромисните предложения, които тя вече ни изпрати. Независимо от това, има някои елементи, по които не съм съгласна. Знам, че няма как да стане да се включи моят текст, но искам да кажа какво мисля. Не трябва да се идеологизира по въпроса на миграцията. Се смята всички мигранти е, имат всички еднакви права. Шокирана съм, че полски депутат ни дава някакви уроци, тъй като Полша отговори за 60% от економическата миграция, която има вътре в Европейския съюз. Така че хубаво, мога да чуя какво казва, но е хубаво и Полша да спазва това, което казва. Това е първата страна в Съюза с економически мигранти. В случай говорим за миграцията, нали така? Това са цифри на Евростат. Така че, ако искате, ще ви ги изпратя тези цифри. Миграцията е холистичен проблем. И това означава, че не става дума само за незаконните мигранти. И е, ролята на тези служители е, е да работят по превенция, да се борят срещу редовната миграция, но от друга страна да управляват е, законната миграция, да управляват законната миграция, означава да се занимават и с е, емигрантите, и с иммигрантите, не с хора, които се връщат, е, защото имат договор с държавите членки. Тоест трябва да се внимава как увеличаването или потока. Трябва да кажа, че Азия има най-голямо увеличение на мигрантите 20% от Азия са мигрантите, също Близкия изток. Защото принципа на тази миграция е, че основните хора идват от Индия и от Китай. Така че нека да не говорим което каквото му падне и да престанем да идеологизираме спора и да не се така говори с поучителен, нравоучителен тон, защото трудно може да се слуша това. След това за статута на тези служители важно е да бъде разписано това. Спазването на основните права също са важни, защото всички държави членки имат международни задължения и ще е хубаво да има баланс. Тези служители трябва да спазва това в рамката на по-сложни елементи. Тези служители за връзка Знам, че Натали и Сесилия също мислят така. Не трябва тези служители връзка трябва да се, не трябва да се превръщат в агенти на сигурността или пък част от международното сътрудничество по миграцията не е това тяхната роля. Имаме цяла поредица от въпроси, по които трябва да се работи, тъй като ролята, е, за да може всъщност е, да бъдат по-полезни, по, да е ясна рамката на техните функции. Осъдна се до незаконната миграция особено. От няколко години знам, че това е основното, което ни безпокои, но е хубаво в крайна сметка да има законодателство в дългосрочен план, защото това е краткосрочната, което ни притеснява. Имаме нужда от холистична визия, която да включва всички параметри. Благодаря, колеги. Има гласуване в 11 часа. Стана ли 11? Не, не, не, всъщност. Трябва да ускорим малко нещата. Аз съм малко бавен, вината е моя. Сесил, има ли някакви заключителни бележки? Грация, Клода. Благодаря ти, Клод. Благодаря на всички колеги които успяха да допринесат към общата работа. Много изменения бяха направени. Искам да кажа, както голямата част от колегите, че не бива да се превръща този служител за връзка в така, почва за идеологически спор. Нужно е да помогнем с правенето с миграцията и то холистично. Благодаря. You your... И аз ти благодаря за усилената работа, сил и успех на всички колеги. Знам, че има колеги, които искат да се изкажат отново, но моля ви, помогнете ми. В 11 часа започва гласуването. Има още две точки, а е четвъртък. Um, Следващата точка е моя доклад, така че аз ще бъда бърз. Става дума за девета точка, определена на третите страни, чието граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници, държави членки, както и тези, чието граждани, също така и отеглянето на Великобритания от Европейския съюз. Предложението на комисията е, е всъщност тук за може да се напасне законодателството. Що се отнася до британците и визовата политика, най-общо казано, предлага се британските граждани да бъдат изключени от изискванията за виза, когато имат краткосрочно пребиваване. Има един втори член, където се казва, че механизма за реципрочност, записан в регламент 539 от 2001 година се прилага в случай, че Обединеното кралство въведе а, изисквания за визи за граждани на поне една държава членка. След това член 3 залага, че регламента ще влезе в сила на 30 март 19 година и ще се прилага от деня, в който Съюза законодателството на Съюза престане да се отнася е, към Обединеното кралство. Предлагам да се приеме без изменения. Има доста докладчици в сянка по тази тема. Един от които е тук обаче. Така че, ако някой друг иска да се изкаже, да заповяда. Мартина Андерсън е докладчик сянка на Гуе. Тя е тук. И Дан Долтън. Мартина е първо като докладчик в сянка. Дан, ти докладчик в сянка ли си? Мартина и след това Дан. Мартина. Аз съм съгласна с вашата позиция, че сте съгласни гражданите от Великобритания и Северна Ирландия трябва да бъдат изключени в изисквания за визи, когато пристигат за кратко пребиваване. Искам да припомня на колегите за споразумението от разпет и петък и позицията на депутатите е то да бъде приложено цялостно. Трябва да се гарантира да няма интеграцията, която почива върху ценности, в рамките на която се изпълнява това споразумение. Трябва да се съсредоточим върху това, да има система, която да дава възможност хората в Северна Ирландия и техните нужди да бъдат задоволени. Както знаете, по това споразумение от разпет и петък може да има избор между ирландско или британско гражданство. Имаме на юг решение и на Конституционния съд. Гражданите от Северна Ирландия решават, които решават да бъдат ирландци, трябва да имат възможност това и трябва да има фокус върху ирландските граждани, които живеят в Северна Ирландия, защото когато говорим за европейски граждани, а такива има, тези в Северна Ирландия, гражданството е една от сферите, които се обсъждат по Брексит. Ирландците, които живеят в Северна Ирландия, трябва да бъдат включени в дискусията. Безвизовото пътуване трябва да отговаря на настоящите стандарти за Северна Ирландия. Ще работя с вас като докладчик в тази посока. Благодаря и сега Дан Долтън. Благодаря, председателю. Аз също съм съгласен с вашето становище по въпроса. Смятам, че това е единствения подход, който може да бъде предприят. Мисля, че ще е, успокои много хора, които се притесняваха този процес. Ние подкрепяме казаното от вас. Смятаме, че подходът е много разумен, е, също и комисията. И мисля, че в Лондон мислят същото. И става дума и за реципрочност. Крайна сметка при визите винаги е така. Лондон мисля, че смята точно това. Ако може съм накратко да припомня на колегата, който току-що се изказа, че разбира се в контекста на Брексит, споразумението от разпети и петък, означава, че не трябва да има и бариери между Северна Ирландия и Лондон, така че трябва да се вземе това предвид също, продължавайки напред. Благодаря на комисията за това, което каза. Благодаря. Само ще кажа, че трябва да тече консенсус на дискусията, но да. Благодаря много. Също трябва да спомена, че имаше известно внимание, което се обръща на този доклад. Това не означава че трябва по някакъв начин да се ограничават или определят права. Благодаря ви за това, че пояснихте. Благодаря ви. Благодаря. I think it might be on a different point. Господин Юрик, по друга точка ли искате да се изкажете? Заповядайте. Искам да ви обърна внимание на факта, че съществува правото да се оговори, отговори на а, позиция, когато се споменава името на евродепутат. Това фигурира като право в нашите вътрешни е, правилници. Не можете да отнемате на е, депутат е, правото да реагира, ако неговото име е споменато. Така че няма да започвам отново да коментирам. Да, да, госпожа Вържя ви упомена и вие реагирахте. Прав сте. Има официална процедура. Срока за подаване на изменения по този доклад е 16 януари е, в 4 е, часа обед. Благодаря на изказалите се колеги. Много пространни изказвания, както е традиционно. И преди да започнем да гласуваме, колеги, ни остава още една точка. Това е точка 11, т.е. 11 и 12. Господин Ангоряно е тук в качеството си на докладчик. Става дума за споразумение между Европейския съюз и Бразилия. Две са предложенията е, с един докладчик. Нека да чуеме неговите разяснения. Благодаря. Две проекто препоръки за решението на съвета за споразумение между Европейския съюз и Бразилия за краткосрочно пребиваване е, за притежателите на обикновени паспорти, възможността да се премахне визата, а също и за притежателите на дипломатически, служебни, официални паспорти. Срокът се е, определя като 90 дни. По-точно е да се даде е, тази продължителност в дни. Съответните подробности отпаднаха от дефиницията. Комисията има препоръка за решение на съвета за започване на а, преговори за а, премахване на визите. Това може да бъде случ... Про... Тоест, това премахване може да бъде прието само ако парламента даде своето съгласие – Не сме получили още официалните, е, официалното правно е, искане от е, съвета, за това и за момента задържаме процедурата. И много ни интересува какво всъщност е последното, какво се случва. Ако няма коментари, срока за изменение е 14 януари. Благодаря за разясненията. В 11 часа ще започнем гласуването, колеги, така че за сега прекратяваме заседанието до 11.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

Colleagues, uh, take your seats for the votes. Заемете, моля, местата си, колеги. Ако нямате карти, е, има на третия ред за тези, които членове по заместване, които нямат карти. Много благодарности в контекста на дискусиите за триалога. Много благодарности на всички колеги, които участват в рекорден брой триалози. Благодарности на персонална, на комисиите на политическите групи, и на всички колеги, които участват. Благодаря за усилената работа. И сега виждам, че се настанихте. Можем да започнем. Може би не всички, но все пак. Първо гласуваме за освобождаване от отговорност за изпълнение на бюджета на резултати от дейността, финансово управление и е, контрол, бюджета на агенциите. Господин Франц, искате ли да вземете думата? Ако не, ще гласуваме направо. Добре. Гласуваме. Компромис едно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Също се приема. Изменение 6. Моля, гласувайте. And the vote is closed. Край на гласуването. Приема се компромис 3. And the vote is closed. Край на гласуването. Приема се също. Изменение 10. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. И сега гласуваме поименно окончателно текста. Моля, гласувайте. Closed. And that is carried. 43 votes, three against and no abstentions. Congratulations to the rapporteur. And We now go to the next vote by, from Mr Franz um, in respect of the implementation of the budget for the European Euro, uh, Agency on Europol. And compromise one, the vote is open. Компромис едно, край на гласуването. Приема се. Изменение 2, моля гласувайте. Край на гласуването. Yeah, amendment two. Изменение 2. I voted wrongly. And that's adopted. Приема се. Какъв беше проблема? Yeah, I had a problem. But was there a general problem? I mean, I have many problems. Аз имах проблем, но имаш един общ проблем. Аз по принцип имам много проблеми. Тук ставаше дума за нещо по-конкретно. Компромис 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлен. Изменение 7, моля. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Компромис 3. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Изменение 11. Моля. And it's closed. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме окончателния текст по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 43 за, 2 против, 1 въздържал се. Следващото досие на господин Франц е Евроюст. Изменение 1. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 1. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 5. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис 2. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се окончателно гласуване по именно. Моля. Край на гласуването. Приема се 43 за 2 против 1 въздържал се. Следващата е досия от господин Франс. Фронтекс компромис 1. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 2. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 10. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 11. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 15. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 16. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се също окончателно поименно гласуване. Моля. Край на гласуването. Приема се 42 за, 2 против, 3 въздържали се. Сега Агенцията за основните права. Изменение 1. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 1. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 2. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 8. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 9. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Изменение 10. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се изменение 11. Моля гласувайте. Край на гласуването. Също се приема окончателно гласуване по именно. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 42 за, 3 против, 1 въздържал се. Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании. Също господин Франц, първо изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се изменение 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се изменение 3. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 4. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме по окончателния текст. Поименно, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 43 за, 2 против, 1 въздържал се. Следващата е, е СЕПОЛ. Изменение 1. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се изменение 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 1. Моля, гласувайте. Край. Приема се. Изменение 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено. Изменение 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 11. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прията. Изменение 12. Загласувайте. Край на гласуването. Прието. И окончателно гласуване по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 45 за, 2 против, няма въздържали се. Офис служба в подкрепа на обежището. Отново господин Франц, първо изменение. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 2. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено. 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Осмо изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 1. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 12. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се и сега окончателно гласуване по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 42 за 2 против 1 въздържал се. Еолиса. Изменения 1 и 2 идентични. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 5. Начало на гласуването, край. Отхвърля се. Компромис едно. Начало. Край. Приема се. Изменение 8. Начало. Край. Отхвърля се. Компромис 2. Начало. Край. Приема се. Компромис 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 18. Начало. Край. Приема се. Целият текст по именно моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 44 гласа за, 3 против, 0 въздържали се. Продължаваме към Европейския надзорен орган по защита на данните. Изменение 1. Начало. Отпаднало ли е? Или го гласуваме? Ако не искате, няма да го гласуваме. Напомням и за кавка неговото присъствие, но ако искате, ще го гласуваме. Хайде да гласуваме. Изменение едно. Начало. Край. Приема се. Кой знае защо? Изменение 2. Край. Приема се. изменение 3. Начало. Край. Приема се. Изменение 4. Начало. Край. Приема се. И окончателното гласуване по именно, моля, гласувайте. Край на гласуването приема се 43 на 3 и 1 въздържал се. Последното освобождаване Европейска комисия и изпълнителните агенции. Изменение едно начало. Господин Бони, аз направих грешка по параграф 4, тъй като групата ми е сложила минуса, пък аз гласувах с плюс. Това отрази ли се на гласуването? Не, но може да ни дадете писмено обяснение, господин Бони, и ние ще го прикрепим към протокола. Отбелязваме за протокола. Връщаме се към комисията изпълнителните агенции. Изменение 1. Нека гласуваме. Начало. Край. Приема се. Компромис едно. Начало. Край. Приема се. Компромис 2. Начало. Край. Приема се. Изменение 7. Начало. Край. Приема се. Компромис 3. Начало. Край. Приема се. Изменение 8. Начало. Край. Приема се. И окончателното гласуване по именно моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 44 на 3 гласа. Поздравления, господин Франц. Уважаеми колеги, преминаваме към следващото гласуване прилагане на разпоредбите на договора относно гражданството на ЕС. Докладчикът е Мартина Андерсън. Мартина, искаш ли да кажеш няколко думи? Не, тогава да продължим. Изменение 37. Начало. Край. Отхвърля се. 38 начало. Край. Приема се. 36 начало. Край. Приема се. Изменение 40 начало край. Приема се компромис 6 начало. Край. Приема се компромис 7 начало. Край. Приема се. Изменение 50 начало. Край. Приема се. 57 начало. Край. Приема се. 51 начало. Край. Приема се. Компромис 8 начало. Край. Приема се. Компромис 9. Начало. Край. Приема се. Изменение 55. Начало. Край. Приема се. 58. Начало. Край. Приема се. 61 начало. Край. Приема се. 68 изменение начало. Извинява се председателят. Компромис 10 преди това. Компромис 10 начало. Край.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 Край. Приема се. Позоваване. Изменение едно. Начало. Искате ли да ги гласуваме анблок 1 до 7? Начало. Край. Приема се. Компромис едно в съображенията. Начало. Край. Приема се. Изменение 12. Начало. Край. Приема се. 13. Начало. Край. Приема се. Компромис 2. Начало. Край. Приема се. 19. Начало. Край. Отхвърля се. 21. Начало. Не може Манбло, казва председателя. 21 край. Приема се 23 начало. Край. Приема се 24 начало. Край. Приема се 25 начало. Извинявам се, казва председателя. Може би можехме да ги гласуваме блок, може би не. Край на гласуването приема се. Компромис 3, начало, край, приема се. Компромис 4, начало, край, Приема се компромис 5, начало, край. Приема се 29-то изменение, начало, край. Приема се. И окончателното гласуване по именно, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 40 гласа на 7, няма въздържали се. Поздравления на докладчика. Поздравления, Мартина. Сега преминаваме към следващото гласуване. Господин Мамикинс предлагане на пазара и използване на прекурсори на взривни вещества. Господин си искате ли думата или веднага да гласуваме? Гласуваме еднократно. Моля, гласувайте. Преди да гласуваме, трябва да кажа, че трябва да гласуваме и за започването на преговори, за което ни трябва мнозинство. И тъй, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 45 на 2 гласа, няма въздържали се. Поздравления! Първият триалог е предвиден за 26 януари. Преминаваме към прилагане на разпоредбите на договора относно засиленото сътрудничество. Докладчик е Томаш Здеховски. Томаш, искаш ли думата или да продължим с гласуването? Искаш думата. Благодаря. Искам да благодаря на всички колеги и да им честитя новата година. Нека гласуваме. Чудесно! много новаторски подход. Междувременно и моят списък за гласуване е готов. Изменение 11. Начало. Край. Отхвърля се 12. Начало. Край. Отхвърля се. Компромис Едно. Начало. Край. Приема се. Изменение 14. Начало. Край. Отхвърля се. 15. Начало. Край. Приема се. 16. Начало. Край. Отхвърля се. Изменение 18. Начало. Край. Отхвърля се. 21. Пропуснах 19, казва докладчика. 19 начало, край, отхвърля се. 20 начало, край, приема се. 21 начало, край. Отхвърля се. 22 начало. Край. Отхвърля се. 27 начало. Край. Отхвърля се. 28 начало. Да, 28 го гласуваме. Това е вашето изменение, Моника. Край на гласуването. Отхвърля се. Съжалявам. 29. Начало. Край. Отхвърля се. Компромис 2. Начало. Край. Приема се. 32 начало край приема се съображения 1 начало край отхвърля се компромис 3 начало край приема се Изменение 2. Начало. Край. Отхвърля се. Изменение 6. Начало. Край. Отхвърля се. Изменение 8. Начало. Край. Отхвърля се. 9. Начало. Край. Отхвърля се. 10. Начало. Край. Отхвърля се и окончателно по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 36 на 6 гласа, 3 въздържали се. Поздравления на докладчика. Преминаваме към следващото гласуване. изпълнение на Хартата за основните права в институционната рамка. Господин Де Йонг е нашия докладчик. Денис, искаш ли да вземеш думата? Не. И така, нека гласуваме. Изменение 19. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 20 и 21 идентични. Моля, гласувайте. 20 Край на гласуването. Отхвърля се. 22. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 23. Начало. Край. Отхвърля се. Компромис 2. Начало. Край. Приема се. Компромис 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 29. Начало. Край. Приема се. 33. Начало. Край. Отхвърля се. Изменение 34. Край. Приема се. 35. Начало. Край. Отхвърля се 36. Начало. Край. Отхвърля се 37. Начало. Край. Приема се. 30. Не. О, не. Извинявайте. Трети компромис. Трети компромис. Край на гласуването. Приема се. Изменение 44. Край. Приема се 45. Моля, гласувайте. Край. Приема се 46. Моля, гласувайте. Край. Приема се 48. Начало. Край. Приема се 49. Моля, гласувайте. Край. Приема се 50. Начало. Край. Приема се 51. Начало. Край. Отхвърля се 52. Начало. Край. Приема се 53. Начало. Край. Отхвърля се 54. Начало. Край. Приема се 55. Начало. Край. Приема се 57. Начало. Край. Отхвърля се. Компромис 4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 63-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 64. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 65. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 66. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 67. Край на гласуването. Приема се. Съображения от 1 до 4 може ли анблок? Не. Добре. Първо изменение. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Две. Край на гласуването. Приема се. Трето изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Четири. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Пето изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Шесто изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Седмо изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Осмо изменение и девето изменение са идентични. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Десето изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 11 и 12 идентични. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 13 и 14 идентични. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 15. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 16. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 17. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 18. 18. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Окончателното гласуване по целият доклад. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 39 за, 8 против, 0 въздържали се. Поздравления на докладчика. И така, преминаваме към следващия. Доклада на госпожа Маковей. Разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите по отношение на сътрудничеството с Европейската прокуратура и ефективността на разследванията на ОЛАФ. Госпожо Маковей, искате ли да кажете няколко думи преди гласуването? Заповядайте. Благодаря. Ще бъда съвсем кратка. Искам да благодаря на колегите, на докладчиците в Сянка. Изключително важно е да се изяснят отношенията между прокуратурата и Олаф, за да няма дублиране. Нужно е тази информация да работи добре, да циркулира и прокуратурата да работи по-добре. Променяме правилата на ОЛАФ, за да ги адаптираме към работата и сътрудничеството с прокуратурата. Благодаря. И аз благодаря. Нека гласуваме. 51 во изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 52. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 59. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 63. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 64. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 65. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 66. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 67. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 68. Начало. Край. Приема се седмо изменение. Начало. Край. Приема се 69. Начало. Край. Приема се. 70. Начало. Край. Приема се. Компромис 6. Начало. Край. Приема се. 72. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 73. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 76. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Семдесет и седем. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 78. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 6. Да, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 82. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 81. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 83. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 84. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 85. Начало. Край. Приема се. 86. Начало. Край. Приема се. 87. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 7. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Осми компромис. Начало. Край. Приема се. 91. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 94. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 8А. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 11-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 97 изменение. Начало. Край. Приема се. 98. Начало. Край. Девети компромис. Начало, край. Приема се. 14. Начало. Край. Отхвърля се. 102. Начало. Край. Приема се. Петнайсет. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 10. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 17. Начало. Край. Приема се. 107. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 108. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 11. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 113. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 114. Начало. Край. Приема се. 115 начало. Край. Приема се. 116 начало. Край. Приема се. 20 съображение. Начало. Край. Отхвърля се. 21. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 22. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 23. Моля, гласувайте. При край на гласуването. Приема се. 24. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 25. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис едно. Начало. Край. Приема се. Компромис 2. Начало. Край. Uh, Приема се. Изменение 35. Край. Приема се. Компромис 3. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис 4. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 40. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 41. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 42. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 43. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 44. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 45. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 46. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 47, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 48, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 49, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 50. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Също прието. И сега окончателно гласуване по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 40 за, 4 против. Поздравления за докладчиката. И последно. Последно, колеги, едно гласуване, борба с измама и подправяне на непарични платежни средства. Силви Иван Кауфман е докладчик. Тя не присъства. Така че ще пристъпим директно към гласуване. Предложение за междуинституционални преговори. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 45 за 1 против. Няма въздържали се. Благодаря, колеги, за търпението за толкова дългото гласуване, с което приключваме гласуването и приключваме нашето заседание. По точка разни няма нищо. Е, следващото ни заседание ще се състои на 23 януари. Благодаря.